и е, списъка с номинациите ще бъде публикуван в протокола на това заседание. Ако не постъпват възражения до приемането на е, протокола, измененията ще се считат за приятели. Минаваме на следващата точка от е, дневния ред.